часа на обяд. Сега имам едно съобщение. Искам да ви уведомя за промяна в дневния ред по член 104, точка 2 възоснова на споразумение между политическите групи имаме следната промяна. Утре дебатът по член 122 за опасностите, с които са свързани събитията в Египет, ще се ще бъде премахнат от дневния ред. Няма забележки, счита се за прието. Следващата точка дневния ред е изявление